и ще гласуваме утре в 12 часа. Извинявайте, но по технически причини ще направим 2-минутна пауза. Уважаеми колеги, много ви благодаря, че ни позволихте да направим тази пауза. Бяха отстранени техническите проблеми и можем да продължим работа. Следващата точка от дневния ред е общо разискване двустранни предпазни клаузи и стабилизационни механизми за бананите. Имаме доклади на господин Ланге и на господин Лайхтрид. прилага на двустранна защитна клауза и механизма стабилизиран по отношение на бананието споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия, Колумбия и ПРО и прилага на двустранна защитна клауза в отношението между Европейския съюз и Централна Америка. Дам думата на докладчика господин Ланги. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Много ви благодаря за това, че дойдохте на това заседание, за да можем да обсъдим тази тема. Очевидно не целият парламент е заинтересован от тази конкретна тема. Ние говорим за предпазни клаузи и механизми за защита, които имат отношение към Лисабонския договор – защото все още не е съвсем ясно коя институция какви точно роли и функции изпълнява и какви точно трябва да бъдат договореностите. Има неща, които трябва надлежно да бъдат отразени в законодателството и които могат да бъдат открити в решение на съвета, което не е единственото подходящо място. Затова смятам, че е добре в контекста на споразумението с Колумбия и Перу да разгледаме много внимателно защитните механизми, съответно предпазните клаузи. В тези споразумения ни отправихме изисквания към нашите търговски партньори, но трябва също така да отправим изисквания и към нас самите – смята, че всички защитни механизми трябва да могат да се осъществяват на практика. Няма смисъл да се занимаваме с думи на хартия, които само си остават на хартия. Трябва да използваме правомощията, с които разполагаме, за да създадем такива защитни механизми, които да могат да работят на практика. И има тук пет важни аспекта, които са важни за мен, господин комисар. Трябва да разгледаме кои са критериите, за да се задействат подобни защитни механизми. Смятам, че когато са нанесени вреди на пазара, когато се нарушават социалните стандарти, то това означава, че най-вероятно си имаме работа с дъмпинг. И за това е изключително важно да предвидим законодателството защитни механизми, особено що се отнася до вноса на банани в Европейския съюз. Лисабонският договор – разписва задълженията на Европейския парламент. И ние трябва да отчитаме това, което казва Лисабонският договор. Трето, ако наистина искаме да гарантираме прозрачност, следва да привличаме по-активно гражданското общество – И това включва и дейностите по наблюдение на спазването на разпоредбите на споразумението ни с Колумбия и Перу. Имаме нужда от по-активно участие на гражданството общество. Имаме нужда от повече прозрачност. Ние имаме споразумение с Корея. И вие, господин комисар, забравихте член 11 от това споразумение – а ние бихме искали подобна разпоредба да бъде включена в споразуменията ни с Колумбия и Перу. И пето. Необходимо е да се гарантира безопасността на регионите, в които се произвеждат бананите и изнасяне за Европейския съюз. Сега е господин Лайхфит. Следващия докладчик има думата. Благодаря, господин председател. По темата за споразумението с Централна Америка. Въпрос е до голяма степен сходен с този е, за споразумението с Колумбия и Перу. Затова напълно подкрепям това, което каза и господин Ланге и няма да го повтарям. Мисля, че целият дебат, който подемаме тук, има два компонента. Техническа страна и други, много по-широки аргументи. Техническите е, параметри са много лесни за обясняване. Е, защитната клауза има за цел да защитава европейските пазари. Особено тези, които са твърде близко до пазарите на трети страни. Опитваме се да формулираме тази клауза, така че да е достатъчно ефективна и да дава възможност за свободна търговия в бъдеще. Разбира се, предвиждат се различни форми на достъп, но смятам, че компромисите са достатъчно разумни. Но що се отнася до втория компонент, тук стигаме до а, философски, принципни проблеми. А именно дали е, политиката, търговската политика се отнася само до, политик, до търговията или до нещо друго. И този въпрос непрекъснато се поставя в контекста на защитната клауза. Защото в край на кращата защитната клауза е една много малка част от цялото споразумение. Затова ние считаме, че там трябва да се включат не само търговски компоненти, но и други, е, примерно изисквания за спазване на човешките права, социални стандарти, а евентуално и е, елементи, свързани с опазването на околната страна, среда. Сега има твърдение, че не може подобни неща да се включват в една защитна клауза, но аз лично считам, че те са абсолютно съществени компоненти от подобен механизъм. Защо? Защото в края на кращата ние се опитваме да защитаваме работни места в Европа и да гарантираме социални стандарти. А за да се направи така, трябва да искаме и подобрение на стандартите в страните на нашите партньори, да искаме да се спазват е, условията на работа, човешките права. Тоест, е, е, нещата са по-широки. Знам, че има различни мнения сред колегите. Въпросът е, до каква степен този опит да упражним въздействие, да се намесим, може да бъде прокарван през търговската ни политика? Сега, търговската политика не може да оформя политиката на едно правителство, но ние можем да се опитваме да въздействаме на правителствата по такъв начин, че нещата да се развиват в посоката, която за нас е правилна. Разбира се, има различни мнения по това доколко далеч може да стигаме. Но смятам, че компромиса, който сме постигнали е един напълно приемлив за нас компромис. И за това има смисъл и утре да гласуваме за тази клауза. Споразумението следва да бъде доразгледано в някои от неговите аспекти, но според мен защитната клауза трябва да си остане формулирана само в името на защитна клауза, а не на по-широките аргументи. Председателят, благодаря. Сега давам думата от името на Европейската комисия на комисар Дегух. Благодаря, господин председател и колеги. Благодаря на докладчите господин Ланге и Лехтрид за работата им по това досие. Благодаря ви също така за тази възможност да поясня нерешени въпроси, свързани с приемането на двустранните предпазни клаузи в контекст на споразумението в Колумбия и Перу и Централна Америка. Както знаете, тези споразумени бяха подписани през юни и парламента скоро ще се произнесе по процедурата съгласие. Преди да продължа обаче, за да обясня защо тези предпазни клаузи трябва да се приемат, не искам да подчертая значението на тези споразумение за Европейски съюз и двете страни. Споразуменията между Европейския съюз и Колумбия и Перу и Централна Америка ще променят взаимоотношенията между Съюза и двата региона и ще ги поставят на по-високо ниво. От гледна точка на търговия целта е да се отварят на пазара за стоки и услуги, обществени поръчки и инвестиции. търговията с рибни продукти ще се освободена, а търговията с сълскостопански стоки ще бъде предмет на значителни намаления на митата. Освен това ще бъдат определени благоприятни търговски условия. И всичко това ще бъде в рамките на споразуменията в СТО. Тези споразумения ще ни осигурят предсказуемост и сигурност в търговията, условия в които търговските субекти в Европейски съюз, Колумбия и Перу и Централна Америка ще могат да се възползват от е, взаимното допълване. Искам да ви напомня, че споразуменията ще включват и разпоредби, които гарантират правата на човека, както и ангажименти за опазна околната среда и условията на труд. Нека сега да се занимая с двустранните защитни механизми. Целта е да се осигури защитен механизъм за европейската индустрия в случай, че либерализацията на мината доведе до нарастване, до вредно нарастване на вноса. Ние трябва да имаме предпазна, предпазен механизъм. Комисията приветства подхода на докладчиците, а именно да се следва модела на Корея, в максимална степен, доколкото позволява спецификата на споразуменията. Има и съгласие, че правилата за изпълнение не могат да противоречат на предприетите ангажименти в СТО. Тук не бива да забравяме някои неща предпазната клауза е много важна, но тя не е основа за отваряне на вече разрешени въпроси, като например обвързването с правата на човека. Тези въпроси вече са обхванати в споразуменията и в резолюцията от юни 2011 година парламентът се произнесе е, по тези въпроси. Комисията отбеляза резолюцията и работи с тези страни. В заключение искам да изразя желанието си парламентът, съвет и комисията да сътрудничат добре на тристранната среща и да бъдат изпълнени всички условия парламентът в, в скоро време да се произнесе по тези споразумения. Председателят. Благодаря. Следващият оратор от името на Комисията по селско стопанство е Мато Андровер. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, ако взема като отправна точка това, е, че споразумението с Колумбия, Перу и Централна Америка вреди на европейските производители на банани, най-вече на Канарските острови, особено що се отнася до економическите им резултати, можем да се надяваме да постигнем нещо. Но мисля, че бихме могли да бъдем доволни от тези предложения. Имаме защитни механизми, предпазни клаузи, стабилизирането се смята за важно и вносът на банани в Европейския съюз ще подлежи на много бдителен контрол и наблюдение. Комисията следва да използва тази клауза съвместно с анализа на вноса на банани и тяхното въздействие върху европейските производители. Всичко това е много добре. Европейските производители на банани в най-отдалечените региони, и те са в най-отдалечените региони, имат нужда от помощ. Ние направихме една важна стъпка напред, макар и да предстои да направим още други стъпки. Председателя, благодаря ви. От името на НП следващия оратор господин Залба Бидегайн. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Ако измененията, свързани с механизма за стабилизация и предпазните клаузи относно бананите, ще бъдат прияти, както по всичко личи ще случи, това ще бъде огромна стъпка напред. Тези споразумения са от важно значение за бъдещето на Европейския съюз. Тези предпазни клаузи заедно с напредъка в Колумбия политическото решение, изразено в резолюция на Европейския парламент през юли и предлаганото законодателство са стъпки напред към одобряването на тези споразумения. Това ще ни позволи да постигнем ситуация, която да е от полза за всички заинтересовани страни. Азиатските страни заключват споразумения за свободна търговия с страните от Централна и Южна Америка, също вече и с САЩ в отношенията им с Централна и Южна Америка. Европейския съюз не може да остава пасивен и да пропуска благоприятните възможности, аз разбирам, че бизнес средите в Европа са загрижени от това, че се забави приемането на тези споразумения. Благодаря ви името на стилистите, господин Суста. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, господин Лехтрид. Преговорите за търговските споразумения с Колумбия, Перу и Централна Америка и предпазните клаузи и механизмите за стабилизация – бяха предмет на усърна работа на много членовете на Комисията по международна търговия в Европейския парламент. Предложенията постигат необходимия баланс, като се защитават интересите на общността и се насърчава растежа и екологичната устойчивост, както и защитата на човешките права с нашите партньори. Важно е да се отчитат и интересите на производителите в неодалечените региони на Европейския съюз. Ние смятаме, че дори ограниченият период позволява да приведем нашата економика в съответствие с разпоредбите на споразумението. Надявам се, че ще бъдат постигнати подобрения и за страните, които са износители на банани за Европейския съюз. Благодаря ви от имат името на АЛДЕ госпожа Бирдер. Благодаря. Кога нашата щекотлива тема не е щекотлива? Когато говорим за споразуменията за свободна търговия между Европейския съюз и е, някои страни, е, щекотливата тема не са бананите, а човеш... спазването на човешките права. Ние трябва да търсиме спазване на подобни права. Приветствам предложенията и измененията, които се внасят от Комисията по международна търговия. Но ние имаме много тежък опит с е, така наречените бананови войни и се надявам да не се подхлъзнем на поредната бананова кора и в този момент. В момента се създават едни автоматични квоти. Трябва да има обаче е, поне възможност за гъвкавост на комисията – за да може тя да реагира, ако тези квоти нанасят вреда на европейските производители на банани. С това не казвам да дадем карт бланш на комисията, всъщност подкрепям напълно измененията, които дават по-голяма сила на гласа на гражданското общество, така че да има и надзор над комисията и да се отчитат и интересите на гражданите. Благодаря. Следващият оратор от името на Зелените е госпожа Келер. Благодаря. В Централна Америка, както и в Перу и Колумбия, съществуват много проблеми с спазването на човешките права и ние като Европейски парламент не можем да си затваряме очите пред това. По-специално за Колумбия и Перу, е, пътническата карта пътната карта, извинете, за спазването на човешките права, трябва да съдържа задължителни елементи. А резултатите от спазването на тези задължения трябва да дадат възможност на гражданите да се ползват от своите права. Не считаме, че трябва да бъдат е, включени и спораз... Съображение за спазване на екология. Това не са елементи от търговските споразумения. Но Европейският съюз трябва да прави всичко възможно да намали въздействието на подобни споразумения върху гражданите на Европейския съюз. За това трябва много внимателно да се отчита и економическата оценка, и спазването на човешките права. От името на Обединената левица, господин Омажи. Благодаря. Аз споделям оптимизма на тези, които считат, че защитните механизми са достатъчни за защита на производителите на Европейския съюз. Това обаче са едни колониални клаузи. Те пазят споразуменията, които никой не е в, в състояние и няма желание да постави под въпрос. Смятам, че тези споразумения всъщност нанасят определена вреда на производителите на банани от най-отдалечените региони. И за това настоявам в момента да се е, създаде по-сериозен механизъм за защита защото в противен случай излагаме нашите производители на конкуренцията на производители от трети страни и напълно и комисията си затваря напълно очите пред това. Смятам, че трябва да има един минимум на защита на производителите от най-отдалечените райони. Herr Kollege, Monsieur le collègue, est-ce que vous acceptez une carte bleue de Monsieur? Приемате ли синя карта? Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kollege. Ich nehme das sehr ernst, was Sie... Благодаря. Много сериозно се отнасям към вашите думи но мисля, че трябва да търсим възможно най-добрия резултат, не само за социалните условия в Европейския съюз, но и в страните, които са ни партньори. И затова мога да ви, ли да ви задам въпроса, кои са конкретните елементи, които вие смятате, че трябва да бъдат приети, за да се е, подсилят защитните клаузи? Благодаря за коментара. Аз подадох изменения, които не бяха приети от Комисията по международна търговия. Ставаше дума за механизмите за задействане на предпазната клауза. И има твърде голямо време, твърде дълъг срок, който е оставен за оценка на това дали трябва да се задейства защитната клауза считам, че за задействането на тази клауза трябва да се разпишат по-ограничителни критерии и второ при, за производителите на Съюза също има проблем. Добре, председателят, следващият оратор, госпожа Андреас Барея. Благодаря, господин председател. Споразумението за търговия с Колумбия, Перу и Централна Америка е много важно. И защитните механизми трябва да, са, да се прилагат по ясен начин. Ние внесахме изменения, за да има предпазни клаузи, които да защитават производителите в Европейския съюз и страните партньори. Ние трябва да оказваме защита на най-отдалечените региони, тъй като там се отглеждат ограничен брой култури. 10 000 работни места са засегнати пряко, а 35 000 косвено в Испания, тъй като бананите на Канарските острови са специфични. Както беше казано, търговията е много важна за развитието. Ние казваме това, за споразум... в споразумението, но търговията означава и устойчивост, защита на работните места и условия на труд. Благодаря, господин Андрес Барея. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на двамата докладчици за извършената от тях работа. Мисля, че ние трябва да в тези предложения нищо не се казва за най-отдалечените региони, няма автоматично задействане на механизма за стабилизиране, няма възможност парламента да иска задействането на предпазната клауза, не се отчитат социалните и екологични норми. Ето защо е много важно вотът утре да валидира на постигнатия напредък в Комисията по международна търговия. Това също няма да бъде достатъчно, тъй като знаем, че прага, от който се задействат механизмите, е толкова висок, че той става почти неприложим. Комисията също така трябва да предвиди допълнителна сума, за да подпомогне конкурентоспособността е, на произвежданите в общността банани. В е, този регион е, в, в, в, тези най-отдалечени региони безработицата е без друго на много високи равнища. Благодаря. Имам впечатлението, че никой не е поискал да се изкаже в, по процедурата за спонтанни изказвания. Ако това е така, ще дам думата на комисията. Заповядайте, господин комисар. Благодаря, господин комисар. Нека да повторя още един път. искам да благодаря на всички тези, които работиха по тези досиета и ще се постара да отговоря на някои конкретни въпроси, макар че не всички те са свързани с механизма за стабилизиране и а, предпазна клауза. Има въпрос за това каква е нашата позиция по околната среда и социалните права, нещо, искане, което бяхме отправили към Колумбия и Перу в резолюцията от юни 2011 година. Аз знам, че парламентът отдава голямо значение на тази пътна карта. Последната ми информация е, че Колумбия вече е представила определена информация на Марио Давид и на Бернт Ланге. Това говори, че страната се отнася много сериозно към въпроса и би трябвало да представят пълно предложение за пътна карта до октомври. Разбирам също така, че заместник министра на външните работи ще се срещне с господин Ланге, за да представи своите планове. Разполагаме с по малка информация за Перу, но комисията поддържа редовен контакт с тях и подчертава значението на тази дейност. Разбирам, че парламента също поддържа контакт с перуанските власти посредством докладчика. Второ, по механизма за стабилизиране за бананите, който, който няма да осигури защита на неотдалечените региони, искам да кажа следното. Знам, че тези най-отдалечени региони са уязвими към внезапно увеличение на вноса. Ето защо сме предвидили разпоредби, които защават техните интереси. Те отразяват спецификата на тяхната ситуация и, и се основава на модел, който сме използвали в миналото. Той се оказа удачен и се надявам, че и сега ще бъде такъв. Специалната клауза за най-отдалечените региони ще се задейства след изтичането на преходния период. Имаше и няколко коментара за това как да се въведат на да се изпълнят на практика разпоредбите. Хубаво е, че комисията има възможност за маневриране и възможност за осмотрение. Ние се отнасяме към тези проблеми много сериозно обаче. Ние можем да постигнем съгласието на държавите членки за предпазна клауза не само по въпроса за бананите. Франция отправи искане за наблюдение на износа на корейски автомобили в Европа. Това е също предпазна клауза. И ако бъде отправен такъв въпрос към нас, ние провеждаме а, проучване, но а, след като сме отчели всички аспекти. Ние се отнасяме много сериозно към този въпрос и то не е само заради основ... сериозните економически интереси на Европейския съюз, но и заради економическите интереси на най-отдалечените региони. Може би една дума за достъпа за фонда за адаптиране към глобализацията. Трябва да бъда откровен с вас по въпроса за компенсацията. Безпредседентно е резултатът от а, с търговските споразумения да бъдат компенсирани. Комисията е отправила предложение за Европейския фонд за приспособяване към глобализация. Двамата са законодатели ще се произнесат по него. Комисията разгледа последиците въпроса, свързан с бюджетните средства за производство на банани. Той се увеличи и ще бъде трудно да се засили механизма за подкрепа на производителите банани. Тези производители в най-отдалечените региони са производителите, които имат най-голяма подкрепа в целия Европейския съюз, мога само да подкрепя, да, да да повторя, че вече е предвидена компенсация на стоеност 279 милиона евро и за в това число и за бъдещите споразумения за свободна търговия. Тук включвам и споразум, бъдещите споразумения с Колумба и Перу. Вярвам, ще се съгласите, че това не е малко. Председателят благодаря. Следващият оратор е господин Ланги за две минути. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, господин комисар. През предстоящите 3-4 месеца ще имаме да извършим изключително много работа. Парламентът реши, че е необходима пътна карта за подобряване на състояние с човешките права, трудовите права и подобряване на екологичната обстановка в Колумбия Перу. Ние също така искаме да създадем защитен механизъм, свързан с условията в Европейския съюз. Т.е. пред нас стоят много важни задачи. Затова искам да ви помоля, господин комисар, да подкрепите тези наши усилия в максимално голяма степен. Що се отнася до пътната карта и особено участието на перуанското правителство, аз си мисля, че някак си правителството на Перо не разбира изцяло колко сериозно се отнасяме към формулираните от нас условия. Надяваме се в най-скоро време да имаме пътна карта за Перу и за Колумбия. Господин комисар, още нещо. Моля ви да бъдете посредник в триалога Що се отнася за предпазната клауза, моля, въздействате върху съвета. Необходимо е да приемем и пътната карта, и регламента с предпазните клаузи, и то своевременно, така че през ноември да можем да гласуваме и по пътната карта и по регламента, за да можем да финализираме целият процес. Мисля, че това е в интерес не само на европейските граждани, но на всички граждани в Колумбия и Перу. Председателят благодаря. Следващият оратор е докладчика господин Лехтерит. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Това беше сериозна задача, тя изискваше много време. Бих искал да благодаря на колегите за прекрасното сътрудничество, за техния интерес към дебата – също така бих искал да благодаря секретарията и сътрудниците за прекрасната подкрепа. Искам да благодаря моите сътрудници и моят секретарият за прекрасно свършената работа. Без тяхната помощ не бих могъл да направя нищо. Благодаря ви. Председателя, да благодаря ви. Благодаря на всички, които присъстваха на това заседание. Благодаря на комисара. Благодаря на преводачите и на всички служители, които бяха с нас до края на това заседание. Закривам заседанието. Гласуването ще започне утре в 12 часа по обяд. Лека нощ на всички!